Колеги, моля ви да заемете местата си, за да можем да започнем изслушването. Искам да помоля да не заемате места, които са за други лица. Можете да проследявате изслушването в друга зала също, която е посветена на изслушването, както и по интернета. Ако депутатите желаят да аплодират, могат, но останалите не. Господа Улскок, която изпълнява длъжността председател на Комисията по заето социални въпроси и господин Бусек, председател на Комисията по промишленост, научни изследвания и енергетика и аз като председател на Комисията по економическите и парични въпроси искаме да приветстваме с добре дошъл господин Катайнен, който е определен за комисар по заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността. Това изслушване е съвместно в съгласие с правилника на парламента, който постановява, че ако портфела на даден комисар попада в правомощията на няколко комисии. Той ще бъде изслушен от всички тях. Имаме също и асоциирани комисии по транспорта и по регионалното развитие. Целта на това изслушване е парламентът да упражни правото си, дадено му от договорите, при избора на състав на Европейската комисия да направи оценка какви са квалификациите на кандидата, както по отношение на това дали ще може да изпълнява функциите си и дали има нужните компетенции. Преди изслушването кандидатът за комисар е дал писмени отговори на писменно зададените му въпроси. Те са разпространели на всички официални езици и съгласно процедурата кандидатът е представил и декларация за финансовите си интереси. Комисията по правните въпроси посочи, че няма възражения относно декларацията за финансовите интереси на кандидата за комисар. Нека сега да ви запозная с структурата на изслужването. На кандидата за комисар ще бъде дадена възможност за изказване в рамките на 15 минути. Той ще разполага с допълнителни 5 минути на края на изслушването за заключително изказване. След встъпителното му изказване ще бъдат зададени 45 въпроса от евродепутатите. За всеки въпрос се отделят по 3 минути, 1 една минута за въпрос и 2 минути за отговор. Искам да напомня също на депутатите, че този принцип на трите минути на въпрос и отговор ще се прилага изключително строго. Ще има превод на 23 езика, всички вие може да използвате вашия собствен език. Както вече казах, това изслушване ще се предава на живо по интернет. Като председател на Комисията по економическите и парични въпроси да каже няколко думи. Има амбициозни задачи за този портфел – економическо възстановяване, създаване на работни места, стимулиране на инвестициите в реалната економика, за да може да се затвори пропаста на липсващите инвестиции в европейската економика, наблюдавана през последните години. Предвидени са 300 милиарда нови средства за инвестиции, които ще се набират от публични и частни източници. Очакваме да чуем повече подробности за този инвестиционен план. Този пакет ще бъде с акцент върху инфраструктурата, научните изследвания, иновациите. Значителна част ще отидат за проекти, които да позволят на хората да се намерят достойна работа. Ще продължите усилията за реализиране на младежката гаранция както и усилия за подобряване на уменията на работниците. Парламентът и комисията ще работят заедно, за да могат новите економически политики да бъдат добре координирани и да отчитат също и социалните измерения на структурните реформи. След решение на координаторите на Комисията по економическите и парични въпроси, поисках допълнителни пояснения от новоизбрания председател на комисията Юркер, Юнкер за разпределението на функциите, най-вече в областта на вътрешното и външно представителство на комисията. Очакваме да получим неговите отговори. Сега искам да дам думата от името на комисията по заедостта на Марита Увскок. Аз ще мина на шведски язик. Свободата на движение в Европейския съюз е основно постижение. Растежа и заетостта са необходими, за да функционира добре пазарата. Но това не трябва да води до социален дълпинг, до злоупотреби, до нелоялна конкуренция. Трябва да има гаранции за това работниците да бъдат достатъчно защитени. Общия пазар не трябва да не допуска колективни действия. Държавите членки не трябва да влизат в конкуренция помежду си, което да доведе до влушаване на условията на труд. Трябва да се търси съгласие между работодателите и работниците за доброто функциониране на предприятията. Не е приемливо за гражданите да има прекалено ниски заплати. Национализмът, ултранационализмът се развиват с бързи темпове в вашия ресор на първо място е посочена думата работни места, което е показателно. Господин Бусек, председател на комисията ИТРЕ, благодаря ви, че ще съпредседателстваме това изслушване. Това е последния ден на изслушванията. Може би това е добра новина за всички депутати от Европейския парламент. Имаше много интересни дискусии по време на изслушванията по европейските проблеми. Искам да приветствам господин Катайнен, който е определен за заместник-председател на Европейската комисия. Добре дошли на всички комисии от ЕКОН, ЕМПЛ и ЕКОН. Има също и представители на НПО, на индустрията на държавите членки. Има много хора, които слушат това изслушване. То е публично. Ние искаме да сме достатъчно прозрачни в Европейския парламент. Затова можете да следите изслушването и по интернет на живо на вебсайта на Европейския парламент. Комисията ИТРЕ е компетентна за научните изследвания и иновациите, за индустрията, за предприемачеството, за малките и средни предприятия, енергетиката, цифровата економика. Всички те влияят на конкурентоспособността, както ни е много добре известно. И всички те са в ресора определен на господин Катайнен. Очаква се той да ръководи, заедно с другите комисари, работата в тези области. Има няколко предизвикателства за преодоляване на предизвикателствата. Ще е необходимо да се работи усърдно. Аз ще говоря от името на ИТРЕ, тъй като представлявам ИТРЕ. Затова тази комисия иска да разбере как определение за заместник председател на комисията смята да работи, за да може да отговори на очакванията на европейските граждани. Благодаря ви. Искам да дам отново думата на нашия съпредседател Гуалтери. Благодаря ви, господин Бусека. Започваме с първия кръг. А, извинете, извинете. Не искате ли да чуете първо комисаря? Всъщност, състителните думи бяха много интересни допусна грешка. Това пето изслушване, което председателствам,